Mesdames, Messieurs, nous reprenons nos travaux après une courte interruption. Добър ден! Подновяваме работата си след кратка пауза през лятото. Групата на ЕНП тръгва на вакансия след малко. Ще използваме максимално добре пред отделеното ни време. Искам да ви поздравя най-напред. Моля за тишина. А, нека да продължим работата си. Започваме една, един много натоварен период за комисията за бюджета. Това е периода на преговори гласуване на бюджета и освен това влизаме в период, в който сме си поставили цел между трите институции да постигнем споразумение за многогодишната рамка за следващите 7 години. Получили сте дневния ред. Искам да ви посоча, че по искане на докладчика. Точки 7 до 10 поредица становище по селското стопа, по СП се отлагат, както и точка 24 промяна на регламента е, за е, фонда за приспособяване към глобализацията не е готов. Имайки предвид е, различните програми и натоварености на колегите, ми се иска да започнем гласуването, което е доста натоварено. От нашата комисия се иска да даде становище по регламента по регламенти, за които водещи комисии са други, но за които се иска становище от нас. Трябва да започнем гласуването към 9.40, т.е. преди вота ние ще разгледаме само най-важните точки, а, именно номер 4 и това е съдокладчици докладчици са Джовани Лавия и Дерек Воган по подготовката на нашите изменения към бюджета за 2013 година. Другите точки от е, дневния ред са изпратени след гласуването. В това число кратко представяне на проучването, което ви е раздадено. То е включено в папките ви за въздействието на Агенцията на Европейския съюз върху бюджета на Европейския съюз и националните бюджети. Най-сетне ние ще организираме кратка среща на координаторите след заседанието на комисията. По принцип в 12.30 тази среща ще бъде посветена изцяло на разпределението на доклади. Спешна задача, политическият проблем, който трябва да бъде разгледан от координаторите, ще бъде разгледан в Страсбург на следващото ни заседание, на което ще участват всички координатори. И това е по първа точка приемане на бюджет. Ако няма забележки, той се счита за прият. Що се отнася до съобщенията, те са включени в раздадения бюлетин. Трета точка приемане на протокола. Искам да ви кажа, че трябва да одобрим протокола от предишното заседание. По-конкретно предложението за придобиване на сграда в Вилнюс, в която да се настани Агенцията за равенство на половете. Помните, нашият специализиран докладчик Моника Олмайер реши да не дава становище и това трябва да бъде отразено в протокола. Така и ще направим. Веднага давам думата на, двами, на двамата докладчици, започвайки с Джовани Лавия за проект, проекта за общ бюджет на Европейски съюз. Заповядайте, Джовани. Благодаря. В едната сряда в Страсбург съветът ще представи позицията си за проекта за бюджет, прият на 24 юли в съвета по общи въпроси. Както се очаква и при гласуването, от гласуването на Корепер, ще има големи съкръщения. Говорим за 1,5 милиарда евро при плащанията, 0,8% и 5,9 милиарда евро що се отнася до плащания. 3,8% по-малко. Както можете да видите в работния документ, който сте получили и в който сме се опитали накратко да покажем какво има предвид съвета, увеличаването на бюджета в сравнение с 2012 са много намалени. 1,27% по задълженията и съвсем малко по плащанията. 2,79. Има искане за увеличаване от комисията в предложението за бюджет от 2%, що се отнася до задължения и 6,8, що се отнася до плащания. Смятам, че този тип интерпретация вече води до поставяне под въпрос на доверието към Европейския съюз. Ние като Европейски парламент не можем да пренебрегнем този въпрос. 2013 година е последната година от финансовата перспектива и това е всъщност край на един програмен период. Това е момент, в който държавите членки представят заявките си за плащания, които са свързани с поети задължения, които са били одобрени в предходни години от всички други държави членки. И като всички задължения, всички задължения би трябвало да се плащат и да не се отказва плащане по тях. Затова плащането трябва да бъде по-високо, а не по-низко. Над 5 милиарда евро повече в сравнение с онова, което Европейската комисия бе записала в своя проект за бюджет този контекст всъщност идва и писмото на председателя Барозо, което е насочено към държавните правителствени ръководители. Там Барозо изразява своята тревога за, от позицията на съвета за проекта за бюджет 2013 година. Освен това, не бива да забравяме и заключенията от Европейския съвет, последния съвет визирам, точно преди лятната вакансия – там на най-високо политическо ниво бе решено да се продължи да се прави всичко възможно, за да има растеж в економиката на Европа. Не мисля обаче, че позицията на съвета по общи въпроси за бюджета 2013 година върви в тази посока. Защото ако искаме растеж и работни места от една страна, което е записано в заключенията на съвета, а от друга страна да искаме да ограничаваме, съкръщаваме онези глави в бюджета, които са свързани с постигането на тези цели, не ми се струва много съвместимо. Зная, че всяка държава членка среща големи трудности в своята вътрешна политика, но отговорът на кризата трябва да бъде повече Европа, а не по-малко Европа. Така че аз имам възражения от критичен тип към а, позицията на съвета. Не може обаче само да се критикува. Трябва да насочим вниманието си и нашата комисия да излезе с становище за това какви са приоритетите в настоящия контекст за да може парламента да излезе с ясна позиция по, парламент, по бюджета. В началото говорих за доверието към Европа, но няма да говоря само за поемане на задължения и за грешки. Искам да говоря за това, че ние като представители на гражданите трябва да имаме ясна позиция и да можем да се изправим с открито чело. В момент на трудности, като настоящия, се иска от нас да се разпределят средства по един отговорен начин, без да има необосновани увеличения на бюджета, а с ясно и полезно разпределение на средствата, така че могат да се разрешат проблемите в ежедневието на гражданите, да може да се инвестира в растежа, в работните места и така нататък, да се разрешат проблемите с безработицата и най-вече сред младите. Това са приоритети, които ние сме изразили в своя мандат и за това смятам, че трябва да продължаваме да следваме тези свои приоритети и при приемането на становище по този проектобюджет. бюджет. Рубриката, която би трябвало да бъде в центра на нашето внимание е 1А. Там са записани всички инвестиции за научни изследователска работа, за малките и средни предприятия, за младите и така нататък. Заедно с колегите, с секретарията, с комисията, трябва да се насочим към тези проекти, които ще създават растеж и работни места – които могат да бъдат наистина реализирани, където ще има освояване на средства. Не трябва да се заделят средства по рубрики, по които е ясно, че няма да има освояване. Защото такива средства бяха заложени в предходни години. Имайки предвид, че това е последна година от програмирането, трябва да имаме предвид всички поети задължения. Що се отнася до плащанията, комисията е актуализирала информацията си и знае какво се е случило през 2012 година. Затова заседанието на 26-ти с присъствието на съвета и комисията би могло всъщност да се окаже много полезно, за да можем да видим какви са истинските потребности, що се отнася до бюджетни кредити и заплащания. Можем да избегнем и това, което за съжаление се случи при предишната бюджетна процедура и да можем на комисията и на двата органа, които отговарят за бюджета, да имат ясни цифри пред себе си, по които да мислят. Един друг нерешен въпрос е въпросът свързан с финансирането на проекта ИТЕР. Решението на този проблем изисква среща на различните политически групи и постигна договорност между тях. Работата е сложна и за това се обръщам към колегите и, на, и политическите групи за с апел да работим заедно. Тази работа ще бъде важна и затова и по време на дебата ви моля да предложите своите идеи, предложения за това каква да бъде нашата стратегия, за да можем през октомври да приемем своята позиция, имайки предвид помирителния комитет през ноември. Merci, е, благодаря, Джовани. Докладчикът Воган. Благодаря, господин председател. Само няколко думи за парламент, за бюджета парламент и други раздели, за които аз съм отговорният докладчик. Най, това е най-малката част от бюджета, но е и най-спорната, защото когато работиш по собствения си бюджет, понякога е трудно да намериш решение на проблемите. Що се отнася до бюджета на парламента, ние се опитваме да постигнем баланс между, отговор... между отговорност на бюджета и от друга страна предоставянето на възможност за ефективна работа на парламента. Помните, че в миналото се бяхме споразумели да искаме увеличение 1,9%, които съответства на прогнозите за инфлация на, на комисията, и, което изключва Хрватска. За тази цел е, бяха необходими съкръщения. Съкръщенията вече са набелязани, замразяване на дневните пари на депутатите, съкръщения, свързани с пътуванията. Ние смятаме, че има възможности за други съкръщения и целта е да имаме 1,9% увеличение на бюджета в това число и за Харватска. Има дискусии с координаторите, с бюрото. Крайната цел е 1,9%, включително Харватска. За да постигнем тази цел, ние трябва да намерим 9 милиона съкръщения – Генералният секретар и бюрото все още не са предложили съкрещение. Надявам се, че те ще ги предложат. Ако не, обаче, смятам, различните политически групи имат идеи за съкрещение. Надяваме се, генералният секретар да излезе с предложение за това откъде да дойдат съкръщенията. Ние като бюджетна комисия трябва а, да намерим съкръщения. Но крайната цел е 1,9%. Това е бюджета на парламента. Що се отнася до другите раздели – ние не би трябвало да пренебрегваме и другите институции, тъй като те играят важна роля, те имат своя роля, имат свои бюджетни амбиции. Не знам дали можем да се вместим в 1,9%. Повечето от тях приемат тази цел и ще увеличат бюджета с 1,9% има някои институции, като службата за външна дейност казва, че нова институция има много нови дейности и е, имат е, нови разходи, като нови сгради в различни части на света. Ирак, например, където е необходимо където е необходимо да се осигури сигурност и съответно разходите ще бъдат по-високи и те няма да могат да спазят цифрата от 1,9%. В крайна сметка, ние и другите институции ще успеят да се вместят в цифрата 1,9. Благодаря, Дерек. Благодаря, господин докладчици. Салвадор Гарига поиска думата. Благодаря. Аз също искам да благодаря на двамата докладчици и да ги поздравя за добрата работа, която са извършили. и най-вече за това, че бяха на разположение за разговори и за всякакъв вид сътрудничество във връзка с проекто бюджета, който трябва да бъде разработен при възможно най-широк консенсус тук в парламента, точно в момент, в който противоречията поради огромните дългове на държавите в Европейския съюз са толкова актуални. Ние трябва да бъдем последователни и според мен това е от изключително голямо значение. Това се отнася за Европейската комисия, също така и за Европейския парламент. Идеята на докладчика се вписва в линията, която следва комисията. Имаме съвсем скромно увеличаване при е, бюджетните кредити за задължения, но е, при е, кредитите за плащания е необходим по-добър баланс, защото трябва да можем да изпълняваме нашите задачи. Ние не трябва да попадаме в ситуация, която би довела до там, че през следващата година важни програми които ние подкрепяме като парламент, да попаднат под финансов натиск и оттам да бъдат създадени трудности за тяхното обезпечаване. Затова аз смятам, че ние трябва да покажем по-ясна позиция пред съвета по отношение на бюджетните кредити за поети задължения. При кредитите за плащания подкрепяме докладчикът е, Джовани Лавия. Собствените средства са важна тема за нас. Ние сме внесли предложение тук в бюджетната комисия, съгласувано с съвета. Има и други традиционни възможности за упражняване на натиск, които сме използвали през изминалите години. И сега трябва да проследим как върви помирителната процедура, защото съветът ще покаже доста рестриктивна позиция. Аз мисля, че трябва да не допускаме изключения и в парламента, защото всички европейски институции, най-вече ние, знаят, е, че е, става дума максимално за увеличаване от процес, процент, включително раз, разходите за Харватия. Е, има задължения, но въпреки това увеличаването е само 1,9%. Благодаря, Салвадор. Гария Савал. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на Джовани Лавия и на останалите за чудесната работа, която са извършили. Искам да благодаря и на Салвадор за съновището в нашата комисия. Той е, консултира нашите мнения. Ние непрекъснато е, бяхме осведомявани за актуалното състояние на нещата. Сега по бюджета Комисията, да, там се проведе обичайното четене в съвета, нямаше изненади. Естествено, желаем съветът един ден да проведе едно добро четене. Вин, все още не сме се отказали от тази надежда. Знаем, че а, е, линейно трябва да се извършват съкръщения и економии предвид економическата криза и голямата задлъжнялост на много от държавите членки. Ние през последните 12 и дори 7 години, 2006-2007, можем да кажем, че е, съветът прояви определена позиция. Имаше някои увеличения, обаче съкръщенията, които сега предлага съветът, всъщност е, нямат нищо общо с економическата ситуация. Ние познаваме това явление, защото го виждаме всяка година. За това Нашата е, политическа група ще предложи изменения предвид е, тежката економическа ситуация. Ние няма да предлагаме изменения, които е, излизат извън рамките на приемливото и разумното. тези 1,9% са съвсем разумна цифра, нещо като компенсация за инфлацията. И разбира се, има някои по-малки програми, които с малко средства могат да постигнат големи резултати, ако разбира се се предвиди обезпечение от бюджета с малко средства биха могли да се проведат много проекти. Освен това, типично за съвета е, че при бюджетните кредити за плащания той проявява много голяма прецизност. 6,8% чух, обаче няма да се стигне до там според мен. В дебата за бюджета и този дебат няма да бъде лесен, особено за държавите членки, които ще края на годината правят своите собствени изчисления и накрая те ще представят сметката, комисията ще съкрати малко, защото на някои места може да се изисква провеждането на някои проекти, а средствата да не бъдат отпуснати. А 6% за плащания, това е цифра, която не ни харесва. Това просто е невъзможно. Това е цифра, която не е просто някаква цифра, при която някой да си помисли дали може да бъде постигната или не. Ние трябва да разгледаме и предходните години, трябва да се плаща или съветът ще реши, че ние просто няма да плащаме повече. Аз мисля, че това няма да е възможно. Тази цифра просто е неприемлива за нас. Комисията е тази, която разполага с цифрите и данните, ние работим с цифрите, които ни подава комисията. В предходните години ние сме се опитвали да сближим позицията си с съвета, обаче и имаше винаги проблеми с плащанията. Също и миналата година имаше забавяне на изпълнение на програми поради липса на средства поради което нашата позиция в парламента е съвсем ясна също и при бюджетните кредити за задължения. Естествено това означава, че всяка политическа група ще трябва да се занимава с, с своя специфичен дневен ред, но принципно ние се опираме на предложението на комисията. Тези 2,3% на съвета при плащанията, това просто не е възможно. Тук трябва съвсем сериозно да покажем нашата позиция, че не приемаме тези цифри. Благодаря. Ян Мулдър. Thank you, uh, Chair. In times of... Благодаря. В момент на криза и економии е лесно държавите членки да казват трябва да правим съкрещение и економии. Това е нереалистично според мен. Що се отнася до плащанията, съгласен съм с преждеговорившата, че плащанията са последица от вече одобрени ангажименти. И когато започнат да идват сметките, не можем да кажем съжаляваме, но правим съкръщения. Трябва да си платим сметките. Ако искаме съкръщения, те трябва да бъдат в областта на поетите задължения. Това никога не е било обсъждано на среща на а, съвета. През последните години сме свидетели на увеличаване на поетите задължения с 3% и увеличението на плащанията е последица от това. Единственият въпрос е доколко са реалистични прогнозите на комисията. Ако искаме да правим съкръщения, ние трябва да ги търсим в областта на поетите задължения. Когато някои бюджетни редове не се използват от години, не знам дали има такива, но трябва да се престане с поемането на задължения. Но иначе трябва да спазваме поетите ангажименти. Това е единственият реалистичен подход. Сидония има думата. Бих искала да благодаря на двамата докладчици за работата им и най-вече на Джованни Лавия за работния документ, който представи по позицията на съвета. Той е изключително полезен, защото ни помага да видим какво всъщност е направил съвета. А това много ме безпокои. Не само поради причините, които споменаха преждоговорившите, като факта, че трябва да зачетем задълж... Е, поетите си задължения, като съответно заделим за средства за плащания. Но искам да кажа и още нещо. Къде се правят съкръщения от съвета? Точно тук а, е, има едно обезпокояващо лицемерие от страна на съвета, защото това, което те обявяват е, както твърдят те, укрепване на европейските економики, подпомагане на економиките да растат, създаване на нови работни места, по-добри условия за бизнеса и така нататък. Всички тези елементи са свързани с растежа. А какво получаваме? В тяхната позиция за проектобюджета 2013 има точно обратното. Най-големите съкръщения са в програмите свързани с новаторство, МСП, програми, които пряко създават нови работни места или помагат за създаването на нови работни места или дават възможност за преквалификация на хора, за да могат да си намерят работа по-лесно след това. Та надявам се, че нашата комисия ще го изрази, но аз лично ще изляза с изменения, които да се опитат да коригират това и да поправим тези ключови моменти в позицията на комисията. Дискусиите тук и в пленарна зала едната седмица се надявам да направят възможно изясняването на един въпрос, а то е какви са причините съвета да атакува точно тази част от бюджета. Аз лично подозирам, че това са части от бюджета, които просто по-лесно могат да бъдат урязани, поне съвета така ги гледа. Тоест, това са по-лесните жертви и може би там а, бенефициентите ще си мълчат. Това ще бъдат младежки организации, университети, безработни, които няма да получат средства за обучение и квалификация. Това е един сигнал, който съвета изпраща, а той е, е погрешен сигнал. Е, мерси, Сидония. Благодаря, Сидония. Джордж Лайн има думата. Благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя двамата докладчици. Дерек Воен по-специално, който се е справил отлично. Комисията трябва да подкрепи е, Дерек в е, искането 1,9% да бъдат съкрещените във всички институции и се надавам, надявам е, бюрото да го включи в своята позиция. Сега, по отношение на бюджетните кредити за плащания. На последното междуинституционно заседание, където говорихме по този въпрос, съвета изпрати свой представител, но той не взе а, изобщо думата. Разбирам отказаното от Джовани, че този път явно ще дойдат и се канят дори да говорят. Обсъждахме плащанията на последното междуинституционно заседание, както казах, един от фактите, който бе съобщен, бе, че цифрите на комисията се основават на прогнози, които са представени от самите държави членки. И пак казвам, всичко това се основава на прогнози на държавите членки. С 20% каза комисията сме коригирали тези прогнози. Сега се оказваме в една налудна позиция, в която позициите, изпратени от държавите членки, се орязва за 20% от комисията, а съвета не вярва на тези позиции и пак ги орязва. Това е налудно. Поискахме от Европейската комисия да ни даде какви са първоначалните цифри, които са получили от държавите членки, за да разберем от една страна как едната част от държавното управление, държавите членки подава цифри към а, комисията, а съвета, другата част от тяхното управление, иска да ги урязва. Надявам се някой да ни обясни това. Преди да заседаваме със съвета и с комисията, надявам се те да дойдат и ясно да ни обяснят как точно ще ще се случат нещата, ако режем бюджета с 2,8%. Трябва да ни дадат аргументи, защо смятат, че комисията може да се справи при едно такова намаляване на бюджета. Си, Джордж. Благодаря, Джордж. от Аз няма да казвам нищо във връзка с бюджета. Смятам, че колегите казаха вече необходимото и всъщност аз също не съм а, готова да питам съвета защо прави това или онова. Те нямат основания и няма да ни посочат такова. Просто а, загубени усилия са да ги им задаваме въпроси непрекъснато. Смятам, че просто трябва да направим това, което смятаме, че е важно. Всичко останало няма да доведе до никъде. Имам обаче друг проблем – от с нощи си мислих за това, защото си казах дали нещо съм разбрала погрешно или не. Става дума за нашия бюджет, за бюджета на парламента. Тук в комисията ние приехме вече резолюция и то на 21 март и в тази резолюция решихме, слава Богу, може винаги да се прочете, т.е. аз не се лъжа, а наистина правилно съм си спомнила, 1,9% като се изключат средствата, които трябва да платим за Харватия. Значи 1,9% увеличение, значи ние трябваше да паднем под нашите 2,8% увеличение, 1,9% без Харватия. Това на 29 март го приехме по време на пленарна сесия. Направихме всичко това след като повече от веднъж имахме преговори с председателския съвет на парламента. Моята политическа група, докладчиците, докладчиците в сянка, ако искат да знаят каква е следващата процедура, ние просто можем да кажем, че парламентът е взел това или онова решение, но проблемът е какво да направим по-нататък. Ако искаме да останем при е, тези 1,9%, искаме да предоговаряме, то аз бих казала, аз, а и цялата ми политическа група сме за това Европейската служба за външна дейност – да получи само 1,9 и нито процент повече. Благодаря. Мерси, Юта. Мерси. Благодаря, Юта. Аз ви предлагам да спрем до тук с дискусията, защото ни предстои гласуване. Аз лично ще направя само един коментар. Имайки предвид общественото мнение, единствения шанс да ни чуят е да представим на съвета противоречията и в хода на преговорите да поставим акцент върху тези противоречия. Давам ви два примера. Съветът от 28 юни прие заключения, чия една част от тях е озаглавена с амбициозното пакт за растеж и уточнява, че 120 милиарда допълнителни кредити, което е 1% от БВП на Съюза, ще бъдат насочени към, евро... към конкурентоспособността, растежа и заетостта. Три дни по-късно Корепер намали предложената сума на, на Европейската комисия при условия, които бяха представени от Сидония. Това е противоречие. Когато изразих тревога от тази ситуация и се обърнах към един министр, важен човек, за това очевидно противоречие, отговорът беше а, това, което казва Европейския съвет, са съобщения предназначени за пазарите. Това не е решение. И когато аз поставих въпроса по повод на дебата в Европейския парламент на Ван Ромпой за това в какво, какво представляват 120 милиарда. Барозо не ми отговори. Писах му преди два дни, получих отговор от комисаря Левандовски, поисках да го раздадат на всички. Той каза 120 милиона вятър. Е, решението на съвета вятър и мъгла. Според мен през е, юли аз направих, аз излязах с едно комюнике и ви приканвам всички да се изразите в този дух. По плащанията второ. Искам да попитам дали има представители на комисията тук. Тази зала е малко необичайна. Ние предвидихме и докладчикът каза среща с Кипърското председателство и комисията на 26 октомври. И аз не разбирам защо Европейската комисия не публикува цифрите. Това е неразбираемо, защото, както беше казано от докладчика, предложените от комисията плащане в бюджета за 2013 година е сумата от това, което иска държавите членки. Това го каза и Джордж Лайн. Всяка от държавите членки иска плащания за себе си и след това започват да се сърдят, когато видят общата сума, в която влизат искания и на други държави членки. След това ни казват, че, след това казват, че комисията е безотговорна и парламентът е безотговорен, защото подкрепя комисията. Вие поискахте толкова. Отказвате общата сума много добре. Ние обаче ще извадим няколко сто милиона от тази страна, няколко стотин милиона от тази, от тази. Така че във всяка една страна общественото мнение да знае, че последиците от решението е, ще бъде сто, няколко стотици милиона по-малко. Докато не знаем обаче какви са цифрите, не можем да ги представим на е, общественото мнение. По този начин през юни кредитите за плащане 2012 година бяха толкова ограничени, че се оказахме на ръба на а, неизправност почти всички, по почти всички програми по рамковата програма за изследвания и ние успяхме да си посрещнем плащанията благодарение на а, превода, който направихме през лятото. По чудо намерихме пари в рамките на плана за економическо възстановяване. Не разбирам обаче защо комисията не уведомява гражданите и медиите, а, че а, програмите са в изправени пред опасност от неизпълнение на, задължение, на задълженията. Правя този коментар, защото е очевидно, че след няколко седмици ще започнем преговори, които ще са още по-трудни, отколкото предишните години и смятам, че ние трябва да се опираме на тези флагрантни противоречия на съвета, за да наделее по-разумната позиция. Сега ви предлагам, колеги, да останете за следващата точка и да преминем към гласуването. Поискане на докладчика Започваме с доклада на Пауло Рюбих. Програмата за конкурентно способност на малките и средни предприятия. Mes chers collègues, vous avez tous votre carte de vote. Скъпи колеги, всички ли си носите картите за гласуване? В момента има твърде много членове на НП. След половин час няма да има нито един. Така че аз няма да гласувам. Това, довол... Това достатъчно ли е? За другите групи? Добре. Всички ли разполагате с списъка за гласуване на Пал Рюбих. Започваме поискане на докладчика с доклада Пол Рубих. Изменението на Франческа Балцани. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 21 докладчика е за, кой е за, против, въздържали се. Гласуваме електронно, аз няма да гласувам. Гласувайте 21 изменение. Край на гласуването. Приема се. 12 изменен докладчика. Кой е за? Против. Един. Двама. Въздържали се. Един. Приема се. 22. Франческа изменение, в което се споменават цифри. Чакайте малко. Тук има един принципен въпрос, който искам да повдигна, тъй като въжи за този, това изменение, но ще въжи и за други доклади, по-конкретно на Хелга Трюпел. Става дума за становище по правно основание на политика, финансирана от бюджета на Съюза. Помните, че беше взето едно решение в, в съвета на председателите на групи, според което при в работата на комисията, тогава когато става дума за текст, отнасящ се до политики финансирани от европейския бюджет, комисията не представя цифри, нито в абсолютен вид, нито като цифра, нито като процент от бюджета, за да а, не а, влияе върху преговорите по многодишната рамка. Тоест, приканва се специализираната комисия да разгледа правното основание, приканва ги също така да водят предварителни преговори по неформалната тристранна среща и това да стане максимално бързо, без да се, говорят, без да се говори за цифри. И естествено това решение на председателския съвет се отнася и до комисията по, по бюджета. Ако становището, което гласуваме, представим цифри, ще дадем лош пример и ще подтикнем а, другите комисии да не се съобразят с решението на председателския съвет. Това е решение от политически характер. Мисля, че като председател на комисията по бюджета, аз съм длъжен да изпълнявам правилника на парламента. Той не забранява да се гласуват цифри. Това, което е взето, е политическо решение. Следователно, подлагам на гласуване принципа, осъзнавайки, че от правна гледна точка аз нямам правомощията да оттегля подобно изменение. Напомням ви обаче решението на председателския съвет и ви съветвам и съветвам енергично вносителите на тези изменения да ги отеглят. В противен случай ще ги подложа на гласуване, тъй като аз съм аз не мога да не представя и да не бъда говорител за решението на председателския съвет. Ако сте ме разбрали, аз ви предлагам да направим едно единствено гласуване по принцип. Ще последва ли комисията по бюджета мой анализ и ще реши ли да отхвърли системно измененията, включващи цифрите или пък докладчикът ще оттегли измененията с цифри. И така, съгласни ли сте да отхвърлим системно изменения, които се съдържат цифри? Предложение, което отправих като председател на бюджетната комисия. Кой е за? Благодаря. Кой е за? Кой е против? Двама. Трима. Въздържали се. Благодаря. Това ще опрости неща. Изменението на Франческа се оттегля. Но 13-то изменение на докладчика трябва да бъде подложено на да гласуване. Пао иска да каже нещо. Значи по 22 а, е, имаме разделно гласуване, само там се среща този процент, но като цяло трябва да гласуваме положително. Je comprends, oui, oui, je, je... Разбирам. Оттегля се не цялото измерение, само цифрите, така че трябва да подложи останалата част от изменението на гласуване. И така, останалата част от изменението. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Но без цифрите. Това означава, че 13 пада. 23 на Франческа. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 24 е оттеглено. 14 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 25 не е подложено на гласуване. Това е техническа корекция. 16 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 26 пада, що се отнася до точките от преамбила 4, 6, 5, 7 на докладчика в е, едно гласуване, Амбок. не сте съгласни. Четири. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пет За. Против. Въздържали се. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седем. За. Останалите може ли блок? В това число и 19. 7, 19, 8, 9, 10, 11. Може ли? Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. Предложението за законодателна резолюция. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 на Франческа с разделно гласуване. Първата част. Докладчика е за. Против, въздържали се. Приема се втора част. За против, въздържали се, Осемнайсет пада, същото и 12. Остава 3 на докладчика за, против, въздържали се, приема се окончателно гласуване по електронен път. За съжаление аз не гласувам, но ви насърчавам да го направите. Един либерал в повече. Джордж не гласувам. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 33 за, 2 против, 2 въздържали се. Приема се. Поздравление за Пао Рубих. Овации съставане на крака. Нека да поясня за либералите. Винаги казвате, че сме повече. Имаме нов член на групата борители, а като либерал вече. <laughs> On me répond. Казват ми, че що се отнася, че за машината отговора е да. От тук нататък ще гласуваме доклада на НИРС Торвалд Хоризонта 2020. Рамкова програма за научни изследвания. Четиридесет и седмо изменение на госпожа Херцог. Докладчиката за. Иска да се изкажете ли? Господин Торвалт иска дума. Благодаря. Имаме желание да направим една поправка. А то е, че нищо няма да се променя по отношение на цифрите от комисията. Девета страница. Ако погледнете девета страница, втора точка, Компромис едно на докладчика, втора точка А от личните постижения в науката трябва да бъдат 3.1.8. Uh, point three. Трета точка. Компромис 1. Втори ред. 3,64. 64 трябва да бъде цифрата. 3,64. Uh, Надявам се всички да са разбрали и да са си записали точно цифрите, защото в противен случай ще бъде трудно да се гласува. Това всъщност предлага точно комисията. Всъщност става дума за една аритметична корекция. Благодаря за това уточнение. Искам да уточня, че тези проценти не противоречат на решението, което взехме. Те това са проценти на свързани с хоризонта 2020. Така че съответства на взетата позиция. Всичко е ясно, няма противоречия. Сега преминаваме към, към измененията. Кой, е, докладчика е за, кой е, от вас е за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение. Докладчика е за против, въздържали се, отхвърля се. 18-то изменение на госпожа Суза, което пада. 13-то измерение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се предпочитаме да го подложа на електронно гласуване. Гласувайте. Машината реагира само на Жозе. И така, по 13-то изменение. Гласувайте. В НП сме твърде многобройни. Гласувайте. Край на гласуването. Седемнайсет за, 16 против, двама въздържали се, приема се. Компромис 1 и компромис 2 с дребните изменения. Кой за? Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Четиридесет и 50 падат. Всичко пада до Подлагам на гласуване 60. Всички изменения в горната част на втора страница падат. Подлагам на гласуване блок Измене 661 и 62. Ако правилно разбирам, можем ли да ги гласуваме амблок? Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 на Георан. Докладчика за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67. Разделно гласуване. Първата част. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Докладчика е за. Останалата част текста. Против. Въздържали се. Втората част се приема. 68 на Моника. Пада. 17, 70 също. 69 на Сидони. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 70 Херцог. За. Против. Въздържали се. Приема се. 71. Докладчика е Гласува 71-72. Кой е за? против, въздържали се, социалистите са изолирани. 73. И тук разделно гласуване. Първата част. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е за? Социалистите. Против. Въздържали. Отхвърля се. Втората част. Кой е за? Докладчик е за. Против. Въздържали се. Втората част се приема. Връщаме се на 74. Докладчика е за. Кой е за? Против. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Голямо мнозинство. 76 на госпожа а, Матиас. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78. Устно изменение. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 79. Можем да го гласуваме. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 19 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 20. А, извинявайте. 80 Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 81 за. Против. Въздържали се, приема се. 82. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 83 на докладчика. Устно изменение на докладчика. Ah, bon, vous avez le texte. Hein. Euh... Кой е за? Против? Отхвърля се. 84. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Четири измерения на докладчика. Можем ли да ги гласуваме на блок? Не. Невъзможно, казвате. 85. За. Против. Отхвърля се 86 за. Против. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 88 да Георан Ферм. За. Против въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 89. Кой е за? Против. Въздържали се. А вие сте против. 89. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че има мнозинство, но не съм сигурен. Гласувайте. Мога ли да гласувам аз или не? Всички ли гласувахте? Да. Резултат. 18 за, 20 против. Отхвърля се. 21 на докладчика. За, против. Въздържали се. Приема се. 23 за, против. Въздържали се. Приема се. Можем ли да гласуваме амблок 90 до 9? Не може. Връщате се от вакансия с в лошо настроение. 90. За. Против. Въздържали се. Приема се. 91. За. Против. Въздържали се. Приема се. 92. За. Против въздържали се, мнозинство. 93 на заместник през Против. Въздържали се, приема се. 94 за. Против. Въздържали се, приема се. 95 пада. 96. Докладчика е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 97 докладчика против кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Забавно. Веднъж пече левицата, веднъж десницата. 98. Кой е за? Против. Въздържали се. Голямо мнозинство за. 98 и 9, 99 и 100 падат, защото е прият втори компромис. Преминаваме към преембила. 26-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. С съвместимо с техническата корекция в списъка за гласуване. За, против, въздържали се, приема се. 28. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 4 на докладчика. За. Против. Въздържали се, приема се. 29 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 30. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 31. Е госпожа Херцог. Докладчикът не е за. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Пет на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6 на докладчика. За. Против Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34 пада. 35 оттеглено. 7 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За. Против. Приема се. 37. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 38 на Моника. Докладчикът е против. Кой е? Отхвърля. 39. Докладчикът е против. За. Против. Отхвърля се. 40. Осмо измерение на докладчика. За. Против. Да проверим. Мога ли да гласувам? И как да гласувам? Приема се. Можем да гласуваме 41 на Моника. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Можем да гласуваме и 40. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 42 с устно изменение. Подлагам на гласуване. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 43. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 44 на Моника. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 9 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46. 45. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 46 на Георан Ферм. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против. Въздържали се. Приема се. 10 е оттеглено. 11 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложение за законодателна резолюция. Изменение едно за. Против? Въздържали се? Приема се. 24 за. Против? Въздържали се? Приема се. Две на докладчика Отпада. 25. Докладчикът е съгласен. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 3 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване в, в е, електронен път. Ще гласувам, ако ми бъде разрешено. Гласувайте. И резултатът 34 за, 2 против, 2 въздържали се. Поздравления за господин Торвалц. И така. Нов доклад на господин Торвалц. Този път за Европейската ядрен атомна общност. 12 за. Не всички групи обаче са готови, господин Торвалс. Кажете ни какво да правим. Готови ли сте да гласувате? 12 за, против, въздържали се, приема се. 29. Изабел Дюран. За. Никой ли не е за? Против? Всички. Добре. Въздържали се и отхвърля се. 13 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 на Изабел Дюран. Докладчика е против за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 на Дюран за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 докладчика за, против, въздържали се, приема се. 32 на Геран Фарм за, против, въздържали се, приема се. 33 Дюран, докладчиката против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Говорим за атомна, за ядрена енергия и Изабел Дюран казва, че явно всичко трябва да бъде преобърнато. Шегувам се. Хайде да гласуваме амблок за всички изменения за заличаване. Само за заличаване от Изабел Дюран. Може ли заедно да ги гласуваме? Кой е за? Нейните изменения всичките тези изменения. Против. Въздържали се. Така че където и да видим Изабел Дюрано тук на сетне и заличаване, знаем, че вече сме го гласували. Тя ще дойде и ще ни обясни какво се случва. Добре, прескачаме. 15. Докладчика. А, не. Извинявайте. Не. 34 не е заличаване. Така че не сме елиминирали нея. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 същия автор, докладчикът е против за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 на Гьоран, като че ли пада обаче това изменение. Другите са отеглени. Добре, 36 на докладчика. Той го за, против. Въздържали се. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39. Едит Херцог. Има устно изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 40. Няма нужда да се гласува. 41. Едит Херцог. Докладчика е за. За. Против. Сдържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега вече има цяла поредица от изменения на госпожа Дюран. 42 всъщност не е заличаване, трябва да се гласува за, против, въздържали се, отхвърля се. Останалите всичките са за заличаване на Дюран и сега долу трябва да гласуваме по 48, тъй като то не е за заличаване. За, против, въздържали се, отхвърля се. Всичките останали изменения на госпожа Дюран вече ги гласувахме и стигаме до следващата част. Няма нужда да се гласува по 20, 21 на Херцог, с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 4 пада. Отново изменение на Дюран. Този път ще гласуваме 22 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Сега имаме компромисно изменение, без номер, подадено от докладчика. Две ли е то всъщност? Не. Компромис е, няма цифра до него. Компромис по 6 съображения. За, против. Благодаря. Въздържали се. Приема се резултат от това гласуване всички други изменения тук падат и стигаме до 7. Изменение 6 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 изменение на госпожа Херцог, устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение пада, след като приехме това. 9 и 10 може ли заедно? За, против, въздържали се, приема се. 28. На госпожа Карвайо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до с законодателната резолюция. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 на Геран Фарм а, за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение пада. Трето изменение докладчика за, против, въздържали се, приема се. 19. Моника Холмайер за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към гласуване по електронен път по целия документ. Моля, гласувайте. Le vote est ouvert. Моля, гласувайте но не всички са гласували. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 32, 29 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравление на а, колегата Торвалц. А, не сме свършили с него, не. Не. Той има и трети доклад. който е за Хоризонт 2020. Сега ще ви дадат, т.е. ви е даден списъка. Девето изменение но 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Le 25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 Въздържали се. Отхвърля се. 12 на докладчика за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 на Моника. Докладчика е против за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 на Моника. Тук е плюсче имате за, против, въздържали се, приема се 13 на докладчика за, против, въздържали се, хвърля се. След това имаме компромис едно на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че само изменение 29 всъщност пада. Да, аз мислих, че всичко. А, значи трябва да подложа на гласуване също 30. 30 на Изабел. За, против, въздържали се, отхвърля се. 31 на Моника. Имате плюс. За, против, въздържали се. Приема се 32. Едит Херцог. Няма устно изменение. Затова докладчик е против. За, против, Въздържали се. Отхвърля се. 33 на Херцог. Докладчика е против. За. Против. Същото мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. След това имаме изменение 34 до 38. Ще ги гласуваме анблок. Аз не виждам какво е становището на докладчика. Всъщност не знаем какво мисли докладчика. Не е маркирано. Не, докладчика е за. Добре, за, против. Благодаря, въздържали се. Мнозинството е за. Така че приемаме всички тези изменения. 39. Херцог. Още един параграф. Докладчика е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображенията. Компромис 2. За против, въздържали се, приема се. 17-то изменение. Другите са включени в компромиса на Моника. За, против, въздържали се, приема се. 18 на Геран Фарм. За, против, въздържали се, приема се. 2 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 на Моника. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3 на докладчика. С устно изменение. И с решение на комисията. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20 на Моника. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 на докладчика. За. Против. Двама против. Въздържали се. Приема се. Което пък означава, че не се налага да гласуваме по 21. 22. Георан Фарм за, против, въздържали се, приема се. Пето на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 6 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 7 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 23. Изабел Дюран. Против е докладчика за. Против. Въздържали се. Ясно бе отхвърлено. 8 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме по цялото становище. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Гласувайте, гласувайте. Прекратете гласуването. 33 гласували, 31 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравление на Нилс Торвалс. Това е ясна победа лева страна. Преминаваме към доклада на господин е, Рике. Той тук ли е? тук ли е? И това е фонд за вътрешна сигурност, полицейско сътрудничество, превенция и борба с престъпността и управление на кризи. Всички ли разполагате с списъка за гласуване на доклада Руке? Бързаме, тъй като съставът намалява. А, климатичните промени водят до изчезване на състава. Можем да гласуваме 17-16 блок. За, против, въздържали се, приема се. 33 е, на госпожа Вертман. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 19 и 20 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 34 и 35 на Георан Фарм. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 21 и 22 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 36 на Георан. Докладчикът е за. Той е за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 37 на госпожа Вертман. Докладчикът, той е за. Значи, кой е за 37, против, въздържали се, приема се. След това 24. Може ли да гласуваме блок 27, 24 до 27? Не. Значи 24 за, против, въздържали се. Е, електронно гласуване. Гласуваме електронно по 24 и 25 на докладчика. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 16 против. И двете изменения се отхвърлят 38 на Георан Фарм. Докладчикът е за. За, против, въздържали се, приема се 26 и 27 анблок. На докладчика за, против, въздържали се, приема се. Това беше по 26-27. За, против, Ще проверим, че с електронно гласуване. Мисля, че повечето са за, но нека да проверим, че с електронно гласуване. Моля, гласувайте по 27 на докладчика. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на електронното гласуване. 19 е, за, да. Един въздържал се, 11 против, приема се. Сега към съображенията от преамбюла. 3 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 и 29 на Георан, докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. 4, 5 и 6 на докладчика Анблок, за, против, въздържали се, И трите се приемат. 30 на госпожа Вертман. Докладчикът е за, за, против. Въздържали се, приема се. 7 и 8 на докладчика Амблок. За, против. Въздържали се, приема се. 31 на госпожа Вертман. Докладчикът е за, за, против. Въздържали се, приема се. 9 на докладчика съвместимо е за, против, въздържали се, отхвърля се този път. Можем ли да гласуваме 10, 11, 12 и 13 анблок? 13 не. Значи гласуваме анблок 10, 11, 12. За, против, въздържали се, приема се. След това 13 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 14-15 гласуваме анблок. За, против, въздържали се, приема се. 32 на госпожа Вертман за, против, въздържали се, приема се. 16 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Сега проект на законодателна резолюция. Не разбирам обаче, казва председателят. Изменение едно, добре. Изменение едно на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 2 на докладчика. Адопте. Геран а... Е. Устно изменение. Геран, един въпрос. Всъщност трябва да гласуваме разделно по устното изменение, защото ние сме за изменението, но против устната добавка. Значи гласуваме по писменото изменение, без е, устното. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега устното изменение. Regardless of realizable savings and е, кой е за, против, много, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване, електронно, начало на гласуването. Гласуваме цяло с доклада на Доминик Реке, край на гласуването. Тридесет за, два против, един въздържал се. Поздравявам Доминик Реке, честито. Продължаваме с гласуването. Сега гласуваме доклада на Моника Холмер, която работи много и която внася изменения по всички доклади на колегите, включително и по собствения си доклад. Има три нейни доклада. Първо обежище и миграция, фонд обежище и миграция. Тук имаме две изменения. Можем ли да гласуваме 26 и 27 анблок? Докладчикът е против. Имате ли е, правилния вотинг лист пред себе си? Това е Фонд обежаща и миграция. Докладчикът е против 26 и 27. Кой е за? Против. Отхвърля се. 28 също е от Алда Зуза. За, против, въздържали се, приема се. 29 на Алда Зуза. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 на Алда Зуза. Тук има разделно гласуване по първата част. Гласуваме от начало. 30 част 1 без израза Access to Justice and Free Legal Assistance. За, против, въздържали се, приема се. Част 2 с този текст. Докладчикът е против. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 на Зуза, Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 на Зуза. Разделно гласуване. Гласуваме по част 1. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се част 2. С този текст докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 на госпожа Вартман съвместимо. Докладчикът е за, за, против, въздържали се. Ще проверим, че са електронно гласуване. 33 на Ангелика Вартман. Моля, гласувайте електронно. Който още е в залата, нека да гласува. Край на гласуването. 14 за, 16 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Можем ли да гласуваме анблок по 34-35? Не. 34. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. Също разделно гласуване по част първа гласуваме. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по втора част. Изразът free. Докладчикът е против. Не, председателят е, се коригира. Изразът free. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега имаме цяла серия от е, изменения, всички на госпожа Алда Зуза, 38 за, против, въздържали се, приема се, 39. А не можем ли да ги гласуваме анблок? 43 е, не. Тогава гласуваме анблок от 39 до 47 включително, само по 43 не. Докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Никой не е гласувал за. Сега гласуваме по 43. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Също се отхвърля. Сега Три изменения на Георан. Можем ли да ги гласуваме анблок? Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. А господин Гайер, вие за ли сте или против? Добре. За, но малко по-късно. Значи, въздържали се. Тези три изменения са приемат 12 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 51 съвместимо на Георан, кой е за, против, въздържали се, приема се. 13 на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. 52 на Георан, кой е за, против, въздържали се, приема се. 53 и 54 на Алда Зуза могат ли да се гласуват на блок? Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Отхвърлят се и двете. 55 на Георан. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 56 отпада по този начин. Сега можем ли да гласуваме амблок 57, 58, 59? Да, докладчикът е против, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 60 на Георан, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега можем ли да гласуваме отново блок следващите от 61 до 68? Без 64. А, до 64 чудесно. Значи 61, 62, 63, 64 блок докладчикът е против, кой е за? Е, против. С Въздържали се, отхвърля се. 65 докладчикът е против, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Можем ли да гласуваме Амблок 66, 67, 68? Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Сега имаме три изменения на Георан. Можем ли да ги гласуваме анблок от 69 до 71 за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега 72. Докладчикът е за. За, против, въздържали се, приема се. 73. Също на госпожа Зуза. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега съображението от преамбюла. 15 на госпожа Зуза. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 на Георан за, против, въздържали се, приема се. 17 на Георен. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега, при Ангелика Вартман, можем ли да гласуваме анблок? Не. 18 на Ангелика Вартман. Докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 19. Ангелика Вартман за, против, въздържали се, отхвърля се. 20. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22 на Гьоран. Докладчикът е за, за, против, въздържали се, Приема се. 23 на госпожа Зуза. Разделно гласуване. По част едно гласуваме. докладчиката е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Част 2 на 23. Докладчикът е против. Кой е за? Въздържали се? Против? Въздържали се? Вие сте за или против? Значи по час 2 гласуваме на 23. Не електронно. Кой е за? Против. Въздържали се. Чудесно. Ръководството се събуди и то. 23 се отхвърля. 24. Имаме компромис едно тук, който покрива 24 с текста, който е посочен тук. Кой е за, против? Въздържали се. Приема се. Обаче той, той компромиса не покрива следващите изменения. 25 на Георан за против въздържали се. Няма се. Следващите могат ли да се гласуват анблок? Да, по всички, освен 7. От 5 до 11 гласуваме анблок без из... изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Всички се приемат. Сега изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Също се приема. С друго мнозинство. Сега проект на законодателна резолюция. Едно на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. 14 на Георан. С устно изменение на Алде. Да гласуваме разделно, както преди. Първо по писмения текст, без устния. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. А, приема се, извинете, поправя се председателя. А сега устната добавка, докладчикът е за, кой е за? А докладчикът е против, поправя се председателят. Кой е за, против, въздържали се, отхвърли. се. Две отпада по този начин. Сега три на докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 4 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият доклад. Гласуваме електронно начало на гласуването по доклада на Моника Холмайер. Край на гласуването. 31 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Така че, честито Моника Холмар. Но това не беше единствения доклад на Моника Холмайер. Има още два други нейни доклада. Предлагам да гласуваме сега по общите разпоредби, фонд за убежище и миграция и фонд за вътрешна сигурност. Започваме с поредица от изменения на докладчика. Можем ли да ги гласуваме в с изключение на 15? Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15 измерение за против въздържали се приема се 31 измерение. докладчика е за кой е за против въздържали се приема се по 32 докладчикът не е съгласен кой е за кой е против въздържали се Приема се мнозинство за, независимо от докладчика. Можем ли да гласуваме блок до края на страницата? Не. 17 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 на докладчика. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 19 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 20 на докладчика за, против, приема се. Различно мнозинство. 21 на докладчика е компромисно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 33 пада. 22 и 23. Можем ли да ги гласуваме блок? За. Против. Въздържали се. Приема се. 34 Нагоре. Докладчикът не е съгласен. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 36 на докладчик. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 36 и 37 на блок може ли? Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 38 на Георан. Докладчика не е съгласен. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 39 и 40 на амблок. Кой е за? Против. Въздържали се, приемат се. За преамбюла. 25 и 26 може ли да ги заем на Амблок? Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 5 и 6 заедно на докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 27 е предмет на компромис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 28 и 29 заедно. Кой е за? Докладчиката е за. Против. Въздържали се. Приема се. Четирите измерения на докладчика. За. Амблок. За. Против въздържали се, приема се. 30. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Обясни се с координатора. Преминаваме към проекта за законодателна резолюция. Първо изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 24-то изменение. Първо писменото изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение на докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение пада. Трето и четвърто изменение е блок. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 2 против, 2 въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за Моника. Последния доклад на Моника Омайер за тази сутрин. инструмент за финансова подкрепа за външните граници и визите. Два изменения на докладчика. Блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Двама на Георан Ферманбок. За? Против? Въздържали се? Приема се. Двама на докладчика. Блок. За? Против? въздържали се, приема се. Две изменения на Герон Ферм за, против, въздържали се, приема се. До 16-то изменение на докладчика. Кой е за? Кой е за 16-то изменение? Кой е против? Мнозина. Отхвърля се. 28. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Стигаме до преамбюла. 28, 29 и 20 на Георан Амбок. За, против, въздържали се, приема се. Двама, две измерения на Анжелика. Докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърлят се поредица от изменения на докладчика. Можем да ги вземем бок, с изключение на 6. От 5 до 11 без 6 изменение. Кой е за? Против. Социалистите са против. Въздържали се. Има мнозинство за. Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Кой е за шесто измерение? Кой е против? Въздържали се, приема се. Стигаме до 23-то измерение на Ангелика. Докладчиката за, кой да се за, кой е против, кой се въздържа, приема се. Проект за законодателна резолюция, първо измерение. За, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение на Георан Ферм. Гласуваме първо писмения текст. Докладчик е за. Кой се за? Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение. Докладчик е против. Кой е за? Либералите. Въздържали се? Отхвърля се. Второ изменение пада. 3-4 блок. За против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 20 против, 2 въздържали се. Докладът на Моника се приема с триумф. Много добре. Сега преминаваме към доклада на господин Франсуа Алфонси. Възможностите за риболов, финансовите средства, предвидени в спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност от една страна и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия. Гренландия, единствената територия, която напусна Европейската общност. Имаме две гласувания. Първо, гласуваме протокола. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Благодаря. Електронно гласуване а, на становището. Гласувайте. Гласувайте. започнахте да гласувате преди да бъде дадена команда. Край на гласуване 32 за, 2 против, 0 въздържали сте. Поздравления за колегата Алфонси в негово отсъствие. Сега можем да преминем към доклада Иварс Годманис. Регламент 2094 черта 2008 за създаване на Европейски институт за инновации и технологии. Всички ли си приготвихте списка за гласуване? 22 изменение за Белдюран. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 10 на докладчика. За? Против? Въздържали се? Приема се. 23. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се и 11 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24 Гьоран. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 12 на докладчика. За. Против. Голямо мнозинство. Отхвърля се. Преамбила. 14 на Изабел. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 на госпожа Карвайо. Разделно гласуване. Първата част. Не се харесва на докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се втората част. Ако има още смисъл, докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част, част остава. Номер 4 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Три измерения на Изабел, която току-що се присъедини към нас – тъй гласуваме ли заедно? Докладчикът предлага да, ги, да гласуваме против. Но не можем да и гласуваме амблок. Номер 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. За. Против. Въздържали също мнозинство. 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Колкото повече гласуваме, толкова повече отхвърлят. Във ваше отсъствие а, гласувахме против всичките текстове, които предложихте за личаване. 19 на госпожа Карваев. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 6 съм блок на докладчика. За. Против въздържали се, приема се. 2021 блок за, против, въздържали се, приема се. 789 на докладчика блок за, против, въздържали се, приема се. Проект за законодателна резолюция. Първо изменение на докладчика за. Против. Въздържали се, приема се по изменение 13 на Георан, разделно гласуване, първа част, без думите. Солидарите. ле рапортер е пур, ке пур, контр, Contre. адопте. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, втората част се приема. И сега. Второ измерение пада, тъй като приехме втора част на 13-то измерение. Гласуваме номер 3 на докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Можем да минем, преминем към електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът 32 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравление за господин Иварс в негово отсъствие. Групата ни ще му предаде поздравленията. Сега ни остава гласуване по доклада иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. Всички ли си взехте списъка за гласуване? Започваме с изменение 3. Кой е за? Против възрази се приема се. 4 на господин Ашвард. Кой е за? Против въздържали се въздържали се, отхвърля се. 8 на Ашвар. Докладчика против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Въпреки подкрепата на НП. Гласуваме номер 6 на госпожа Клева. Кой е за? Докладчика е за. Против въздържали се, приема се. 7 на Изабел е съвместимо, докладчикът не го харесва, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 на господин Рике, докладчик е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 9 на господин Ашвар, докладчик е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 10 на господин Рике. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. По 12 ми казват, че господин Ашвард иска думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първата част на текста. Думата shall be предлагаме да бъдат заличени, а във втората част след думата liabilities for the union's budget, думата must трябва да бъде заличена. Така че думата must пада и shall be от другата страна също пада. Благодаря. Très bien. Donc c'est un amendement oral à votre propre amendement. Добре, това е устно изменение към а, вашето. Добре. Докладчика за ли е? Да, за е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Както бе изменено от господин Ашует току-що. Всъщност това вече беше записано в текста ни. Ние го имахме. 10 рике за... Не, извинете. 11. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 на Рике, което покрива 13.35 за, против, въздържали се, приема се. 14 бе включено, 16 на Ашвард, за, против, въздържали се, Хвърля се 15 на реке. За. Против. Въздържали се. Приема се. Може ли всичко на госпожа Клева да бъде гласувано заедно? Смесено с 19. Добре. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20. За против, въздържали се, отхвърля се. Още един блок на реке, 21-22 за, против, въздържали се, приема се. Стамкос оттеглено, 24 на Доминик, с устно изменение на докладчика, за, против, Въздържали се. Приема се. 25 на госпожа Клева. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26 на Ашвард. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. Рике. За. Против въздържали се, приема се. Тук имате един компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Което означава, че направо преминаваме на 32, на Дюран. Докладчика е за, за, против, Мисля, че има мнозинство за, но нека да го проверим. 32. Изабел Дюран. Моля, гласувайте електронно. Voté, voté, voté. Le vote est clos. Прекратете гласуването. 18 за, 18 против. Значи, наистина добре, че го проверихме, тъй като изменение, то се отхвърля горката Изабел. Което означава, че 33 трябва да бъде гласувано за, против, въздържали се. Отхвърля се. 34 на Рике. Първа част. Докладчика е за тъй като втората част е оттеглена, гласуваме само първата. За, против, въздържали се, приема се. Това означава, че сега може да минем на 37 на Рике, докладчика е за, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към изменение 45. 43 пев. Потеглено. така, 45. Може ли и 46 заедно да гласуваме с него на Папа Станкос? За, против, въздържали се. Приема се. 47 е включено. Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 49 на Рике. За. Против. Въздържали се. Приема се. 50. Госпожа Клева. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 на Рике. За, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. И така преминаваме към 55 на клева за, против, въздържали се, приема се. 56 и 57, те са еднакви, за, против, въздържали се, приема се. 58, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 59, докладчикът е за, за, против, въздържали се, приема се. 60, докладчикът е против, за, против, въздържали се, Отхвърля се. 61-62 заедно може ли? За, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до съображенията. Едно. За, а не, против. Против е докладчика. За, против, въздържали се, отхвърля се. Само е НП го подкрепя. Две, господин Папастамко, за, против, Въздържали се. Приема се. Стигаме до конт 5. И конт 6, мисля аз. Един блок да направим. Кой е за? Не, кой е против, всъщност? Кой е против? го изчистихме. Имаме обаче кен, конт 8. За, против, въздържали се. Всички хвърлят. се. Може ли да вземем сега и тре измененията, които не са покрити и да ги гласуваме блок? Oui, non, pardon. On vote en bloc не, всъщност не. Можем да вземем и 3, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Добре. Всички заедно. И 3, 2, 3, 5, 6, 7. Без 4 всъщност. За. Никой. Против. Всички. Ето това е. Приключихме ги. Трябва да гласуваме по 4 обаче. Дайте 4 сега да гласуваме. 4. За. Либералите против. Всички останали. Държали се. И това пада, но така не, че мнозинството е друго. Така, сега ще гласуваме по ИТРЕ 12. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 13 и 14 може ли заедно? Добре, не отделно. За, против НП и господин Хартунг. Добре, приема се 14. За, против, въздържали се, приема се. Така. Реджи. Реджи 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. И Реджи 8. За. Либералите. Против. Въздържали се. Хвърля се Реджи 9. В новия параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реджи 10. За против, въздържали се, отхвърля се. И накрая окончателното гласуване ще бъде електронно по целия документ. Вот е клу. Добре, прекратете гласуването. 31 за, 2 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Това аплодия. Това аплодия. Може и Alors, nous avons maintenant. Което ни води до доклада на Хелга Трюпел за програмата Лайф. Alors, euh, Uh, Поради принципа за невключването на цифри, искам от името на Юта Хаук да оттегля 16 то и 19 то изменение. Окей. 16 and 19. Bien. Alors, donc, euh, Elga n'est pas là. Елга не е тук, но е представена. По принцип, ние казахме, че трябва да помислим дали да приемаме изменения, в които се съдържат цифри. Има едно решение на председателския съвет, с което се приканват всички комисии да не посочват цифри в измененията. За да не изпреварват преговорите по многогодишната финансова рамка. Така че аз реших да не се включват абсолютни цифри, и също и проценти предвид е, това, което беше казано от председателския съвет. Поради което мисля, че при някои от измененията възниква въпрос у нези, които се приемат, там резултатът от нашето гласуване ще бъде само по съдържанието, а не по цифровите данни. Компромиса, ако е за против, въздържали се, госпожа Карваева. Можете ли... Всичко... Бихте ли потвърдили, че в този компромис всичко това, което е цифра, ще бъде оттеглено? Бих искала да знам какво мисли докладчика. Основната цел тук е повишаване на числото. И какво остава? ако махнем числото. Значи трябва ли да го отеглим или да го да гласуваме против? Обръщам се към Изабел. Мисля, че е по-разумно да отеглим цифрите. Не, оттегля се изменението. Това е изменение, с което се въвеждат цифри. Добре. Компромиса отива на кино. Същото и за измененията, които са включени в това изменение. 6, 9, 18 и 19. Не, 18 е различно. 19 се оттегля. Но ние гласуваме по 19 докладчика е за. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Б. Там същото ли се отнася за цифрите? Не. Значи тук можем да гласуваме. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. Това не е възможно, защото то е несъвместимо, значи 22. Отеглено. Двадесет две. Мария Карвайо. Докладчикът е против, кой е за, против въздържали се, приема се. 23 е оттеглено. 10 не е възможно. 11, 12, 13 са съвместими. Можем ли да гласуваме блок по тях? Не. ЕНП не желая. Гласуваме по изменение 11 на Хелга Трупел за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 на Юта за против, въздържали се, приема се. Сега съображението от преамбюла 15. Устно изменение за, против, въздържали се, приема се. С устното изменение. 4 на Хелга за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д не е възможен, защото в текста има цифри, трябва да се оттегли. Това се отнася и за изменения 5 и 16. 17. За, против, въздържали се, приема се. Проект на законодателна резолюция. Имаме 5%, но можем да го приемем. А, кой е за изменение 1? Разделно гласуване по първа част. Кой е за, против? Въздържали се, приема се първата част, втора част, останалата част на текста за, против, въздържали се, също се приема. Но с други гласове против. 14 на господин Торвал, също разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, втора част за, против, въздържали се, втората част се приема. 2 и 3 можем ли да гласуваме на блок за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целият доклад лайф. Има ли координатор на ЕНП, който иска да каже нещо? Не, начало на гласуването. Край на гласуването. 30 за, 2 против, няма въздържали се. Честито на Хелга Трюпел. Изабел ще предаде нашите поздрави. Приключихме с гласуването. С това не ви поканвам да напуснете залата. Искам само да ви поздравя. Не забравяйте да си вземете картите за гласуване. Ah oui, il y a des virements, pardon, oui, oui. Bon, erreur. Excusez-moi, erreur. Извинявайте, грешка. Има още за гласуване. Преводи. Много бързо. Euh, Est-ce que Francesca Balzani a désigné un... Франческа Балцани определила ли е докладчик за искания за прехвърляне. Мисля, че нямаме повод за пространни дебати. В съответствие с обичайната ни практика, аз си позволих да поема ангажимента да гласуваме за. Става дума за спешна помощ за населението, жертва на гражданската война в Сирия. Кой е за? Против? Въздържали се единодушно. Благодаря. четири малки превода, които ще ни бъдат представени амбок. И ще ги гласуваме Амбло. Всички искания са обосновани. Следователно, Препоръчвам комисията да ги гласува. Мисля, че можем да ги гласуваме анблок. Добре, гласуваме ги анблок. Гласуваме анблок тези четири искания за прехвърляне, за против, въздържали се, приема се. Е, този път вече наистина приключихме с гласуването. Bien, alors mes chers collègues, euh, je vous propose maintenant de. Драги колеги, сега ви предлагам да се върнем към точката за представяне на проучването въздействие на агенциите на Европейския съюз върху бюджета на Европейския съюз и националните бюджети. Поздравявам експертите, които са дошла тук. Трябваше да ви предупредя, но за съжаление имаме много натоварена програма. Вашия текст ни беше раздаден, той е чудесен. Това, което ще ви помоля е да се ограничите до 5 минути. Не повече от 5 минути, защото след това ни предстои една много важна тема в дневния ред, а именно а, преговори по многодишната финансова рамка. И така, кратко изложение и след това онези от вас, които искат уточнения или искат да зададат въпроси, ще имат възможност. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Ще се огранича до 5 минути, но ще бъда пределно кратък, без да цитирам и представям всички въпроси. Ще се опитам да ви представя основните аспекти и заключения, до които стигнахме. И ще се спра на вас, което е най-важно като препоръка. И така, изложението се спира на три основни въпроса – обхват, резултати от заключения и накрая препоръки по обхвата. Структурата, акцента на проучването беше да анализира в процеса на създаването на европейските агенции – какъв е ефекта върху бюджета на Съюза и на държавите. И методологичният подход се състои в анализ на този процес чрез два, два казуса. Европейската агенция за авиационна безопасност и Европейската агенция за лекарство. Те са а, Причината е бюджетният аспект и аспекта управление на тези агенции. Заключението. При създаването на този механизъм се усъвършенства системата на европейско ниво, ако направим измерение от гледна точка на защита на потребителите, засили доверието в Европейския съюз като единен орган, който е в състояние да взаимодейства с всички национални и международни органи и институции. Мисля, че вие разбирате колко е важно това в рамките на пазара Разбира се, от гледна точка на измерението на пазара и конфигурацията в държавите членки има различия, но този механизъм дава възможност на малки държави членки да участват в общия механизъм, да бъдат информирани, да участват и следователно да усъвършенстват твоя капацитет в своята конкретна област на компетенции. В крайна сметка има повече взаимна допълняемост, отколкото дублиране на задачите. И всъщност не се натъкнахме на реално дублиране на задачите. Имаме някои препоръки за ефективността но като цяло системата не говори за дублиране между национално и европейско ниво. Процесът беше реализиран гладко, той все още продължава, тъй като секторът се развива и ще видим а, това в процеса на по-нататъчната работа. Бяха въведени някои промени в двете дирекции. Ползата за индустрията е ясна. Частния сектор, заинтересованите лица сега разполагат с ясна единна европейска рамка. За малки и средни предприятия нещата са винаги по-сложни, тъй като процедурата е сложна няма ясна бариера, ясна пречка, но а, те имат достъп до европейския единен пазар, но а, има а, и а, сложност. Само, че това не е пречка като такава. One of the uh, key point, uh, mm was the impact on the budget. Един от основните въпроси беше ефекта върху бюджета. Началната точка на анализа е това, че отчетахме, че през последните години за двата сектора има засилване на дейността и следователно една тенденция за нарастваща потребност от финанси и на, две, и на двете нива, както европейско, така и национално. Това е свързано с сложността на сектора. Като потребители ние сме наясно с това, че авиационната безопасност трябва непрекъснато да се повишава. Същото въжи и за лекарствата. Когато погледнем бюджета, не ни беше възможно да излезем с точни цифри, които да говорят дали се пестят средства или не. Причината е възможността на национално ниво да се идентифицира ясна разлика между участието на националните агенции в дейностите, които искат агенциите и националния бюджет. С една дума, това е разходо формиране на разходите, основано на дейността. но то не е задължително на ниво държава членка, така че не можем в европейския механизъм, не можем да кажем, приходите са ясни, но от гледна точка на дейността, която се осъществява и разходите свързани с тях, не е възможно да кажем какви са различията. Това означава, че е необходимо и защото говорим за услуги, осъществявани е, срещу заплащане, за такси. Необходимо е да се въведе е, аналитично разходообразуване. Е, Препоръките. Смятаме, че системата функционира гладко, че нещата са по-добри, отколкото в миналото, че координацията между европейските и национални органи е добра. Когато погледнем потенциалното усъвършенстване в системата, е, възниква един въпрос. Системата от гледна точка на управление не ни дава възможност да определим ясен модел на европейско управление. Все още има ясно разпределение на европейски и национални отговорности. Може би някъде има различия при изпълнението на различните задачи и като цяло няма европейско управление и това и тази препоръка може да бъде обобщена в този смисъл. Следователно, и да се върна на въпроса за а, аспекта отчетност и разходи, е необходимо да се усъвършенства прозрачността що се отнася до финансовите данни. Искам да кажа ясно, че е, в директивата няма разпоредба за повече, за по-аналитична отчетност. И всички заинтересовани лица работят в съответствие с правилата но нашите препоръки излизат извън тази рамка. В доклада ще прочетете по-подробно, че е, отправяме препоръки, които излизат извън рамките на сегашното законодателство. Това означава, че от гледна точка на управлението има какво да се усъвършенства има нужда от съвместна работа, за да създаде обща динамика и в този смисъл механизмите за координация по смисъл на сегашния регламент, но той следва да се усъвършенства, за да включи механизма за интеграция и координация между европейското и национално ниво. Надявам се, успях да кажа максималното в рамките на времето, което беше отпуснато. Докладчика иска ли да каже нещо? Анни Ангелика иска, има думата. Искам само да кажа, че получихме много ценно проучване. Получихме отговори по вашето предложение за един модел, центриран върху национални органи. Но не това е важното. Важно е вашето предложение да се съсредоточим повече върху взаимодействието между националните агенции и Европейската агенция, за да има по-добро сътрудничество. Така ще намерим и други сфери, когато създаваме нови агенции, в които да има такова сътрудничество. А нови агенции ще има. Трябва да следваме принципите, заложени във вашия доклад. Ангелика. Uh, um, благодаря. И аз исках да ви благодаря за изказването. Имаме представители тук и от ПВЦ и от ЕАСА. Исках да разбера повече за този централен пункт. Благодаря. Merci beaucoup. Euh, je, personnellement, je Аз лично нямах време да прочета документа. Е, не можах да прочета цели, но с нощи прочетах резюмето. Всъщност, документът е много интересен и ни казва много интересни неща. За... Взети са като примери Агенцията за авиационна безопасност и Агенцията по лекарствата. Не само има 27 национални органи, а два пъти по 27. Това е удивително. за лекарствата и лекарствата за животни. В областта на въздухоплаването има независими национални органи, съответно министерство и следователно необходимостта от координация е огромна. Хубавото, както вече беше обяснено, е, че в крайна сметка няма дублиране – Това е хубаво, но малко а, ни смущава. Толкова по-добре, че няма разхищения. Ние ще огледаме отблизо тези агенции. Интересното е, че тези две много важни области функционират по различен начин. Е, агенцията за авиационна безопасност е по-голяма от Агенцията за лекарствата. Мисля, че ние трябва да проучим по-внимателно казусите и да използ... и да направим подобно проучване и за други агенции – и трябва да видим със сметната палата какво можем да научим за контрола, така че да можем да разсъждаваме по-задълбочено за последиците. За функционирането на агенциите, финансирането им и също така за последиците от гледна точка на управлението в Европейския съюз, прехвърлянето на някои компетенции на европейски институции, администрации и агенции. намаляването на персонала и разходите ще има ефект на национално ниво. Всички ние имаме нужда от сериозни економии в административния бюджет на всички нива. В момента, в който всяка държава членка предприема сериозни съкръщения, след това се обръщат към нас и искат да се вдъхновим от този пример, че даже и да даваме пример, има потенциал за економии, който в, момент, който в момента не е изразходван и това са областите, в които е, се, има прехвърлени компетенции на европейско ниво. Ето тук можем да намалим е, средствата на национално ниво. Е, на националното ниво вече няма да има подобни компетенции в двата казуса, които ни представихте. И donc ça fonctionne plutôt bien, mais euh, de manière... Няма дублиране, но трябва да видим как стоят нещата с другите. Нямаме много време, но Едит Херцог поиска думата. Благодаря. Съвсем накратко. Както знаете, тече голям дебат винаги, всяка година за агенциите и в момент в Комисията по бюджетен контрол, пък и тук при нас. Така че предлагам да изпратим документите на Комисията по бюджетен контрол, за да се запознаят колегите. Предполагам, че ще научат интересни неща преди гласуването в пленарна зала по агенциите. В едно изречение докладът е много добър и научихме, че институционното развитие на Европейския съюз трябва да бъде последвано от реформи в институциите в държавите членки. Съветът трябва да види това и да помисли за институционалната си реформа, като съкрати разходите в съответните държави членки, за които говорим защото се оплакват само, че Европейския съюз харчи много, а те не правят нищо в отделните държави членки. Така че трябва да има реформи и там. Благодаря. Отличен съвет, Юта. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur, ähm... Благодаря. Искам само да напомня на всички колеги още веднъж, че Естествено, що се отнася до Европейската администрация, дали става дума за агенции или за нашата собствена администрация или комисията или каквото и да било, ние сме решили тази администрация да бъде по-ефективна и ефикасна и да създава по-малко разходи. И сега, ако е, погледнем е, подхода към бюджета на комисията, ще видим, че при всички агенции точно е, това съкръщение от 1% при разходите за персонал се предвижда и е, това ще продължи 5 е, години, докато е, планираните 5% бъдат спазени. Аз смятам, че първо трябва е, съветът да се запознае с това. Смятам, че това ще бъде добра основа, както току-що каза Едит, за това, което е, ние е, имаме предвид да направим. Благодаря was den Rat Благодаря, Юта Разбира се, ние не изоставяме нашата надежда Същевременно обаче виждаме, че целият този дебат за смисъла на агенциите, синергийния ефект, сътрудничеството е, между европейските агенции и е, това, което става на национално равнище като цяло, малко късно започна като процес. И поради това смятам, че сега се намираме в един много добър процес да работим по-интензивно по тези точки и да а, си направим необходимите административни и политически изводи. Е, гледайки на пръв поглед тази анализ е, и заключението от него, смятам, че това, което се представя тук е много интересно и много смислено. Същевременно обаче смятам е, и съм твърдо убеден, че не при всяка агенция – ще бъдат еднакви резултатите от анализа, както по отношение на синергията между европейските агенции и националните агенции. Тук е, има доста неща, които трябва да бъдат интензивирани. Е, също и сътрудничеството с колегите от националните парламенти, за да може да се говори за отраженията върху бюджета. Е, също така и субсидиарността трябва да се има предвид. Например, в Кипър имаше много интересна дискусия с представители на държави членки. Те представиха аргументи защо дадена агенция трябва да бъде тук, а не там. Но въпросът е какво ще се случи в взаимодействието с националните агенции и други европейски а, органи. Т.е. получава се някаква двойна и тройна работа, която в бъдеще не можем да се позволим. Тук ще трябва да играем малко ролята на адвоката на дявола, да разгледаме точно всички структури, да не правим общи оценки. Това е част от проблема на съвета. След като бяха създадени тези агенции, като че ли няма желание да се направи проучване за техния смисъл. И аз смятам, че тези оценки е, трябва да бъдат достатъчно критични, да се разгледат проблематичните структури и да се намалят административните разходи. Това смятам, че е, може да ни помогне само като парламент в публичния дебат. Благодаря много, драги колеги. Съжалявам, че не можахме да отделим повече време, но както успяхте да видите, ние се запознахме с голям интерес с вашето проучване. Ще го раздадем и на другите компетентни комисии и без съмнение ще а, разширим това проучване, така че то да обхване и други агенции, където проблематиката е сходна. Така, драги колеги, сега ви предлагам да разгледаме точките за преговорите по а, многодишната финансова рамка, т.е. 5 и шеста точка. В залата присъстват докладчи, всички докладчици, с изключение на един. Сега в рамките на няколко минути ще представя темата. След последната ни среща разговаряхме на два пъти с съвета. На първо място, преди съвета по общи въпроси през юли, Аз проведах тогава среща с министър Мавроянис от Кипърското председателство, за да му покажа какво сме правили до сега, какви са основните проблеми, които вълнуват Европейския парламент това са проблеми, които са свързани с факта, че не искаме да преговаряме в, а, в един блок онова, което касае международната финансова рамка и междуинституционалното споразумение и онова, което е свързано с съдържанието на политика, на политиките финансирани от бюджета това, това е правно основание, което в момента е свързано в повечето случаи с съвместното взимане на решение. Това е ново, защото в миналото правното основание говореше за окончателна дума на съвета. Помните, че това беше лайт мотива на нашите е, разговори с предишното председателство и ние протестирахме много енергично и в устен, и в писмен вид, и, на, и, и аз лично, и председателя Шуц. Документите, които представи председателството под името преговорна котия преди съвета по общи въпроси през юни аз представих на кипърското председателство документ, представен от нашите служби, за което им благодаря. Анализ на холандската преговорна кутия, където се разграничава ясно това, което е свързано с бюджетната рамка и законодателството, отнасящо се до съвместно взимане на решение. Поискахме кипърското председателство да преразгледа преговорната котия, за да може тя да се отнася до бюджетната рамка. В края на август председателя Шуц проведе разговори като подготовка за новия сезон. В екипа, преговорния екип участва и Жан-Люк Деан. И ние и на 30 август бяхме поканени в Кипър, за да участваме на неформалната среща на съвета по общи въпроси, среща на която международната, е, многодишната финансова рамка беше единствената точка. но мисля, че това е по-важно и по-интересно, защото междувременно напредна подготовката на преговорите. По-конкретно, министрите се, се събраха без нас сутринта, след това ние се присъединихме към тях за работен обяд, посветен изцяло на проблема за методологията и от 3 часа обсъдихме нещата по същество. Тук има два аспекта. Методология и на графика и въпроси по, същества, по същество. Тази среща беше много важна, защото за първи път министрите бяха представени 20, имаше 23 министри. Те установиха проблемът за разликата между бюджетната рамка и законодателството и установиха, че този проблем възниква и за тях в техните взаимоотношения с други конфигурации на съвета на министрите. В селското стопанство, например, казаха, ние, нашата делегация, няма мандат да обсъжда зеления аспект на ОСП или въпросите на сближаването. И вие като съвет по общи въпроси, по всяка вероятност, също нямате подобен мандат. Трябва да видим как може да се определи една. Трябва да се определят ясните условия за да се постигне е, съгласие и да се върви напред. Посветихме два часа на само на проблема за методологията. Е, нашата позиция получи подкрепа е, на министър и на комисаря Левандовски. Няма официални заключения, тъй като съветът беше неформален. Но председателя на съвета прие по мое предложение да дойде в Страсбург следващата седмица и ние ще му представим текст по методология, което да е резултат от споразумение между нас. Зелената светлина беше дадена на всички специализирани органи, компетентните комисии и делегации, както и специализираните групи на съвета, за да обсъждаме нормативната база. Така че да постигнем максималното – без да говорим за цифри. Това е, което повторихме днес след обяд тази сутрин. Това е, което и направихме с другите становища. И така, няма да ни бавят, дадаха зелена светлина. Ще разгледаме по-подробно календара за работа на нашата парламентарна комисия и конфигурациите на съвета. За да ускорим малко нещата, установихме областите, в които парламентът а, е настроен благосклонно, но съветът не е и области, в които съветът е готов да разговаря. Ще се опитаме да сближим позициите, още повече, че междувременно разбрахме, че председателя Фан Ромпой реши, за разлика от, от това, което предвиждаше, да не говори за, между, за многодишната финансова рамка на съвета през октомври и той да бъде посветен на финансовата криза и проекта за банков съюз. И да организира специален съвет през ноември, който да бъде посветен на многодишната финансова рамка на ниво съвет. Целта е през декември, в края на годината, в съвета да се постигне глобално споразумение по тези две основни теми които са различни от правна гледна точка, но, са полит, но по, от политическа гледна точка се допълват взаимно. Реалистичен ли е този календар, още не знаем, но ние ще направим всичко възможно, за да сме готови. Но от гледна точка на календара това означава, че има че има една особеност, която трябва да отчитаме. Съвета по общи въпроси през октомври ще се занимае само с подготовката на съвета през октомври, а не няма да се занимава с многодишната финансова рамка. И след съвета през октомври ние е, е предвиден е само един, който ще се занимава с многодишната финансова рамка. Съветът не постигна особен напредък по същество, защото изказванията показаха, че позицията е същата като изходната. Както преди 11 месеца. От една страна, от една страна страните, които наричат себе си приятели на сближаването, другата страна приятелите на е, доброто изразходване на средства. Ние представихме позицията на парламента е, като позиция на приятелите на европейската добавена стойност. Entre les deux entre les deux positions. La... Това е асиметрична неутралност между двете позиции. Съветът държи на позицията и комисията държи на своята позиция. по същество не беше постигнат сериозен напредък. Единственият нов документ, представен на масата от, е, Кипърското председателство, е документ, който ви е раздаден. Той не е благоприятства нашата позиция. Ние смятаме, че баланса между двете групи трябва да се постигне по друг начин. Ние се борим срещу идеята да се да приемаме по занижени цели. Смятаме, че трябва да се целим по-нависоко. Последното по същество, обаче, което е очудващо, но пък и е радостни. Дебатът показва, че е необходимо да се реформира системата на собствени приходи. И този дебат продължава да се развива. Никоя делегация не успори необходимостта от това да се направи нещо. Идеята, че страните, които ще приемат принципа за данък върху финансовите транзакции, могат да започнат засилено сътрудничество, започва да се очертава като очевидна идея. И аз нямам намерение да се а, противопоставям на засиленото сътрудничество. И Кипърското председателство покани Европейската комисия да обясни на европейските столици другият аспект на собствените средства, а именно аспекта ДДС, който в момента не, е, не се разбира добре. Ето това се случи и следователно от тук нататък нашите докладчици трябва да видят какви последици ще има това за нашия график. Престои заседание на контактната група. В резултат на тази оговорка ние предвиждаме да направим всичко, за да сме технически готови от октомври месец нататък да приемем онова, което наричаме междинен доклад с актуализирана позиция на парламента – преди съвета да се произнесе и това да стане от октомври нататък, ако е необходимо. Както в комисията по бюджета, след това в пленарна зала. Заедно с това обаче, нашият интерес не е да се да се разкриваме изцяло, да разкриваме изцяло позицията си, ако съветът не предприеме нищо. Ние не искаме да разкриваме всичките си карти, защото това ще ослаби нашата позиция. Междувременно, ако събитията се ускорят благодарение на добрата воля на съвета, парламентът е готов да следва ритъма, за да не се дава впечатление, че бави нещата. Ивайло или а, Раймер имат ли да добавят нещо? Имате ли въпроси, коментари? Ето, това е ситуацията. Една за последен коментар Джовани не е тук. Един елемент, който ще трябва да отчитаме, не знам как. Има опасност все повече да ни притискат да ни притискат графиците на многодишна финансова рамка и бюджета. Обикновено дата за помирителния комитет е 9 ноември, но да говорим предварително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 Допълнителните кредити за плащания, които Европейската комисия представя, ще ни представи, тя ще ни ги представи през следващите седмици. между гласуването за бюджета по 2013 година и определенето на бюджетните кредити за плащанията и за ангажиментите, финансирането на многодишната програма ИТЕР 2013 година. И онова, което ще случи между 2014 година и 2020 година, очевидно трябва да има някаква последователност. За момента ние не обсъждаме това, но всички мислим за това. Очевидно е, че в интерес на упростяване на преговорната процедура и за да се води спокоен политически дебат, трябва да разглеждаме бюджета за 2013 година като такив, което само по себе си е достатъчно трудно. И 2014-2020 година е съвършено различна дейност. Необходимо е да, имайки предвид сериозността и бюджетните економии, които се налагат, е очевидно, че трябва да се подходи по по-щедър, по-спокоен и благосклонен начин. Но, ако календарът започне да става твърде труден, ако графика стане твърде натоварен, очевидно, че контекста ще се затрудни. Аз мисля, че днес на 6 септември не, си за... не е необходимо да предвиждаме много различни хипотези. Нека да преодоляваме препятствията едно по едно, да вървим стъпка по стъпка. Следващата стъпка за многодишната финансова рамка е подготовката разглеждането на междинния доклад и ще предприемам това, което е необходимо по време на кипърското председателство и ако в новия документ, който се готви за Европейския съвет, независимо от това как се нарича преговорна котия или предложение за заключение на съвета, нашите притеснения и, и приоритети следва да бъдат отчетени както по отношение на методология, така и по въпросите по същество. Този начин на работа за нас е много важен. Ние сме показали ние сме заявили, изразили своите желания. Благодаря. Ако няма въпроси и забележки, остава последна точка в дневния ред. Представяне на доклад на Катрин Траутман. Европейски семестър. Казаха ми, че господин Хейдер замества госпожа госп че има заместник за госпожа Траутман. Най-напред искам да извиня Катрин за това, че не е тук, за да представи становището за европейския семестър. Тя е в избирателния район където се води много важен дебат по университетското образование. Съвсем накратко искам да ви представя основните идеи в становище на госпожа Траутман. Най-напред това становище ще бъде включено в друг доклад – Катерин предлага няколко идеи в рамките на демократизацията на европейския семестър. Е необходимо да се засият контакта между Европейския парламент и националните парламенти. Има нужда от парламентарна конференция, както е, предвижда член 13. В този контекст се подчертава ролята на комисията за бюджета, тъй като бюджетните комисии в националните парламенти участват в процеса. Становището коментира и корекцията на програмите, е, е, програмите за реформа на национално ниво. Катрин застъпва една позиция, която се споделя от много страни и призовава съвета да приеме ниво на бюджетни кредити, което да съответства на очакванията. Разбира се, кредитите за плащания трябва да са в обем, който да разрешава проблемите. Основният проблем е, че е, той е защита на добавената стойност на бюджета. В крайна сметка напомня, че не можем да проявяваме нерешителност. Европейският бюджет е бюджет на инвестициите. Няма спор за това ето, това е с няколко думи същината на това, което Катрин искаше да изрази в своето становище. Благодаря. Темата е много важна. Има ли коментари, въпроси? Няма. Много добре. Искам да ви напомня, че по този доклад срока за внасяне на изменения е 10 септември. Ще гласуваме по време на нашето съдение на 19, за да може економическата комисия да гласува на 8 октомври и да се гласува в пленарна зала през октомври. Това са е, двете пленарни съдания в една седмица. Изчерпахме дневния ред. Искам да задържа няколко минути оцелелите координатори. Имаме няколко доклада, които да разпределим. Е, закривам заседанието. Ah, peut-être que c'est